задължение. Така мисля, нещата лека по лека ще се променят по места и ще се хвърля мост между мъжете и жените е, на пазара на труда. Благодаря, господин комисар. Каза председателката. Ще гласуваме по доклада утре по обяд. А сега по дневен ред имаме доклада на господин Триандев Филидес за укрепване на европейската солидарност между държавите членки в областта на убежището. Господин Филидес, тук ли сте? Уважаеми господин комисар, скъпи колеги, преговорите за създаването на обща система за обежище отдавна ни занимават. 2012 година би трябвало да бъде всъщност годината, в която ще приключим с този проект. Независимо от всичко, нашата система все още не е това, което ни се иска да бъде. Продължаваме да работим и се надяваме, че ще постигнем е, по-добри резултати в бъдеще. Този доклад е посветен именно на необходимите мерки в следващите е, периоди. Би трябвало да засилим солидарността в областта на обежището. В рамките на този текст е, ние успяхме да очертаем съвсем конкретни мерки, за да покажем какво означава солидарност, как точно трябва да действат държавите членки, за да започне на практика тази солидарност. И така законодателят би трябвало да е, предприеме също по-нататъчни стъпки, така че да можем да финализираме проекта за обща система в областта на обежището. Благодаря много на всички колеги, които са докладчици в сянка от Европейския парламент за чудесната работа. А сега преминаваме към спонтанните изказвания. Ще дам думата на господин Папа Николу. Благодаря, госпожо председател. От името на групата на Европейската народна партия трябва да се изкажа, макар че госпожа Холмайер е докладчик в Сянка. Искам от мое име и от нейно име да поздравя докладчика за този добър доклад. В подготвителната фаза на доклада ние проведохме ползотворни дебати. Преговорите по пакета за обежище продължават. Ние трябва да работим в много кратки срокове. Благодарение на доклада успяхме да намерим общи гледни точки, позиции. И така, мисля, че по-лесно ще приключим преговорите като цяло. Както каза докладчика, споделената отговорност, солидарността, разпределянето на бремето са основните елементи тук. Докладчика е учил всички тези елементи и аз му желая всичко най-добро. Благодаря, господин Румева. Благодаря госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика, не на последно място, защото в доклада той говори за правилните условия за съществуването на Европейската служба за подкрепа в областта на предоставянето на убежище. Освен това се отбелязва големия брой хора, които са загинали в Средиземно море на път към Европа. Споменават се конкретните мерки, които липсват всъщност в тази връзка. Положението в Гърция заслужава внимание. Става въпрос за човешки права, в крайна сметка. Става въпрос за колективна отговорност. По този начин трябва да помогнем на държавите членки да се справят с трудностите, тъй като те сами няма да могат да го направят. Много от предложенията в доклада трябва да бъдат поздравени. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Мазей Кукович. Госпожа Басеско има думата. Благодаря, госпожо председател. Проблема за обежището в Европейския съюз е все така твърде щекотлив. Разликата между държавите членки по броя на търсещите убежище на тяхна територия не може да бъде преодоляна, освен по пътя на по-висока, по-високата солидарност. Създаването на службата за подкрепа в областта на убежището може да бъде център на тази солидарност. Румъния е наясно с необходимостта от е, сътрудничество с онежи държави членки, които най-вече са подложени на бежански натиск. Макар и а, е, твърде малко сравнително да са а, е, исканията за обежище на румънска територия, Румъния е готова да сътрудничи с онези, които получават относителен голям брой а, такива молби. Благодаря. Госпожа Шасикова има думата. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Európska únia... Госпожа Фасикова Бенова. Европейският е, съюз е, се е ангажирал до 2012 година да приключи с изграждането на обща европейска система за обежище. Единни правила, един е, закрила и процедура за предоставяне на закрила – Изключително важно е за това как ще действа системата. Миграционните потоци са смесени. В тях влизат и мигранти, и търсещи обежище, и уязвими лица, като непридружени малолетни. Всяка категория е свързана с определени особености, които трябва да се имат предвид. Не всяка държава е в състояние в е, определените срокове е, да обработи молбите на кандидатите за обежище и за това е необходимо техническо сътрудничество и повече солидарност. Хантор Ми Хопштайн. Благодаря. Всички знаем какви проблеми има Малта, какви проблеми има Италия, в частност Лампедуза, какви проблеми има Гърция с незаконната миграция. Не говорим обаче достатъчно за нашите съседи на изток. Там също има сериозно предизвикателство. В Европейския съюз не трябва да прокарваме разделителна линия между проблемите на Южна, на Северна, на е, другите части от Европа. Трябва да имаме една обща политика и с удоволствие отбелязвам, че всички ние говорим за европейска солидарност. Имаме нужда от надзор, е, дори от е, обща гранична полиция. Не трябва да забравяме, че много често тези потенциални емигранти са обект на унижение, нарушава се тяхното достоинство, след като те дойдат на територията на Съюза, трябва да получат необходимото уважение. Господин Пашка. Уважени пан комисар, звишене множество. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, все повече иммигранти влизат в Европа след арабската пролет. Включително и по тази причина ние виждаме колко е важна общата политика в областта на обежището. Южноевропейските страни са най-натоварени в това отношение и те много настояват за повече солидарност в Европейския съюз. Едно по-простичко решение не винаги води до очакваните резултати. Имигрантите идват към Европа, защото смятат, че тук ще живеят по-спокойно, по-добре. Те знаят, че тук са в Европа, именно са предишните колонизатори, е, чието език говорят и смятат, че ще бъдат прияти добре. Е, Добре, ако става дума за хора, които са, стигат до Франция или до други езични страни, езиковата бариера, да кажем, не съществува за хората от Алжир или от Тунис. Но ако дадат в Латвия, Естония, там ще има езикова бариера. Така че, може би, тези хора наистина би трябвало да могат да избират страната, в която желаят да се установят и да бъдат интегрирани. Господин Николас. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, колеги. Общата система в областта на обежището наистина през 2012 година трябва да бъде изградена и да гарантира единни правила и общи принципи за всички държави членки. Проявявам разбиране към държавите, които трябва да се справят с многобройни потоци от иммигранти, огромни потоци от най-вече от Северна Африка в момента. Това са Гърция, Италия, Малта. Но и в моята малка страна много често идват хора, които желаят да се установят там. Не, не гледат на Словакия единствено като на транзитна страна. Наскоро посетих един дом за кандидати за убежище. Дъмът е, разполага с всичко необходимо за един е, нормален, отговарящ на човешкото достоинство живот и аз наистина съм горд. Комисарът има думата сега. Благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати. Благодаря на господин Трианда Филидис, докладчик, както и на останалите уважаеми депутати, участвали в работа по доклада. Комисията приветства парламента на Европейския, е, е, приноса на Европейския парламент е, за насърчаване на солидарността в областта на обежището. Удовлетворен съм от това, че нашите становища съвпадат по основни въпроси, особено по този, че солидарността трябва да върви ръка за ръка с отговорността на всички по изпълнението на поетите от тях задължения. Всички наши институции съзнават това. Практическото сътрудничество, техническото взаимодействие, координацията, подкрепата от страна на службата за подкрепа в областта на обещането трябва да вървят ръка за ръка с хармонизация на националната нормативна уредба. Финансовата солидарност също е от значение. Справедливото разпределение на отговорността между държавите членки е, също. Позволете ми да споделя основните принципи, които следва комисията за изграждането на солидна основа на солидарността в областта на убежището. Първо, е, Нашия подход трябва да бъде всеобхватен и балансиран. Не става въпрос единствено за противодействие на незаконната иммиграция трябва да се обръща внимание на заселването и презаселването на, на беженците. На второ място, солидарността в областта на обежището не се свежда единствено до реагиране на последиците и преодоляването на кризисни ситуации. Най-добрият начин да се гради взаимното доверие е солидарността да се включи в ежедневната оперативна практика на всички държави членки. И тази ежедневна солидарност трябва за напред да бъде в центъра на нашето внимание, не на последно място и за това, че тя е не така видима от политическа гледна точка в сравнение с действията по преодоляването на кризи. На трето място от съществено значение е да бъдат изпазени всички поети задължения през месец март е, комисията ще излезе с доклад по състоянието на иммиграционната политика и убежище. Още тази есен комисията ще покани експерти от държавите членки за обсъждане на тези въпроси. Е, бих искал също да се спра на критичните бележки, е, отправени в доклада по отношение на Дъблинския регламент и на новата система за интегриране на търсещите убежище. Дъблинската система определено не е съвършена. Оценката на комисията през 2007 година е, констатира несъразмерната тежест, която носят някои държави членки поради географското им разположение. Други аспекти също трябва да се е, имат предвид. Държавите членки без външна граница на Съюза също могат да бъдат подложени на прекомерно голяма беж... Е, беженски натиск. Вярно е, че е, стандартите, които прилагат различните държави членки са различни, понякога непълни като уредба и това насочва беженските потоци в една или друга посока. предстои е, да приключим междуинституциалните е, е, преговори по новата нормативна уредба на обежището и за всичко това е, тази нормативна уредба, виждате, е от съществено значение. Председателката, преминаваме нататък. Благодаря ви, комисар Дали и, и пак с вашето участие госпожа Магаван е, и нейния доклад по фармако бдителността или фармацевтичната бдителност, е, доклад посветен на изменение и допълнение на една директива и регламент. Госпожа Магаван за 4 минути. Благодаря,